Dear colleagues, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, Скъпи колеги, дами и господа, добре дошли отново на втората част на днешното ни заседание. Бих искала най-напред да ви съобщя резултатите на гласуването от вчерашното заседание. Най-напред с доклада на Европейското решение и съвет действие на Европейския съюз и Европейски столици на културата за годините 2020-2030 година приема се изменение първо. Всички останали изменения се отхвърлят. На второ място е докладът постигане на е, по-справедлива Европа. Приемат се изменения първо, четвърто, пето, седмо, компромис втори, компромис трети, компромис четвърти, компромис пети, изменение 21, изменение 51, компромис 6, компромис 7, компромис 8, изменение 38, изменение 39, компромис 9, компромис 10, 11, както и изменение 35 и 55. Продължаваме с докладът на Даче Мелбаре постигане на разработване на стратегия за Европейския съюз за устойчив туризъм. Приема се изменение първо. Стигаме до проекта доклада на Даце Мелбара е, постигане на ефективно дългосрочни резултати от политиката във връзка с Европейската година на културното наследство. Компромис първи се приема, компромис втори, компромис трети, изменение 52, е, компромис 4, компромис 5, компромис 6, компромис 7, компромис 8, компромис 9, компромисно изменение 10. Изменение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 и Амблок се приемат изменение 21, 22, 23, 24, изменение 25, то компромис 32 и 33, изменение 31, 1, 2 и 3, изменение 3 и 4 са идентични, изменение 5, 6, то 7 и 8. Продължаваме с проекто доклада на Кристина Андерсън на насърчаване на равенството между половете в рамките на образованието и професионалното развитие в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката. Не, тук ни беше поетното едно от измененията и стигаме с проекто е, становището на Низия Кизилюрек, е, качествени стажове в Европейския съюз, приема се компромис първи, компромис втори, изменение 13, компромис трето, Трети четвърти и пети изменение, 34 и 35, компромис 6, изменение 43, компромис 7, компромис 8 и изменение 47. Много ви благодаря. И така, пристъпваме към установяване на кворума за гласуването, което ще се проведе след малко. Мога да потвърдя, че достатъчно колеги са се свързали дистанционно. Също така ви осведомявам, че съгласно съобщението на председателят Сасори, от днес по санитарни и здравословни причини никой член на Европейския парламент няма право да участва физически на заседанието от залата а всички трябва да участват дистанционно. Само случаите, които са нужни за провеждането на заседанието, могат да присъстват на място. И така, преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно изслушването относно равенството между половете, равенството между половете в медийния сектор и равенство между половете в областите на наука, технологията, инженерството, околната среда, изкуството и математика. Както знаете, редица комисии бяха поканени да вземат участие в седмицата на равенството между половете. Различни комисии решиха да организират изслушвания въз основа на своите ресори и ние взехме решение да проведем две изслушвания, както вече казах, равенството между половете в медийния сектор, както и и между половете в областта на науката, технологията, инженерството, математиката и цифровите образование. Ще започнем с въпроса за равенството между половете в медийния сектор. Безспорно, както традиционните, така и а, социалните медии играят а, огромна роля при определяне на гледната точка и възприятията на половете в обществото благодарение на медиите могат да се наложат стереотипи с, с, послед... с дългосрочни последици, които да възпрепятстват равнопоставеността на половете жените като цяло са недостатъчно представени на всяко едно равнище, било то на, на журналистите и на взимащите решения в областта на управлението на медийните предприятия като едновременно с това те често са и жертва на сексуален тормоз. Симон Добовар вече преди повече от 50 години ни предупреди, че при всяка криза страдат правата на жените. Сега решихме, че, е, че е подходящ момент да преценим какви са последиците от кризата с COVID-19 за жените в медиите, особено за свободно наетите жени и журналисти. Ето защо сме поканили днес експерти, които са които са се свързали с нас от много далече на първо място е Памела Морингия, която представлява Европейската федерация на журналистите и която ще ни представи наскоро проведено проучване от Международният съюз на журналистите за последиците на пандемията от COVID-19 върху жените журналисти. Вторият ни експерт е госпожа е, Сесиля Меадел, която е професор по информационни и комуникационни технологии, директор на Центърът за анализ на междисциплинарните е, изследвания в областта на медиите в университета Париж 2 е, Пантеон Асас и госпожа Сесил Гребовал, която представлява Европейския съвет. Ще проведем изслушането последният начин. Най-напред ще получат думата четирите ни експертки Пауза по 4 минути. След това ще има размяна на мнение с членовете на комисията, след което ще подадем думата и на представителите на Европейската комисия, отново на нашите експерти за отговор. Спочваме с госпожа Мориния. Имате думата за 4 минути. Заповядайте. Frau Morinier, please press the speak button. Госпожо Мориня, може да натиснете бутона на Speak. Добър ден на всички, благодаря ви за тази покана. Отговарям на въпросът е за, качество, за работата между половете за Международната и Европейската федерация на журналистите, т.е. ние защитаваме с равенството и условията на труд на журналистите и сред условията на труд, които защитаваме, разбира се, да се включи и въпросът за равенството между половете. Тоест, разглеждаме ги в три аспекта. Равенството на половете в синдикатите, в съдържанието на медийното съдържание и журналистите по отношение на участието в профсъюзите. Особено държим на равенството при ръководните постове в синдикалните структури и при преговорите на трудовите колективни конвенции, за да се гарантира, че в трудовите трудоговаряне винаги се включва въпроса за равното заплащане на мъжете и на жените, въпросът за насилието срещу жените и достъпа до ръководни позиции на жените. Освен това, насърчаваме нашите членове, заедно с отделните медии, в които работят, да разработват политика за равенство равенство между половете, защото си даваме сметка, че жените все още не са достатъчно добре представени в управителните органи на медиите. Няколко думи за съдържанието, заменето съдържание. Трудно е да се говори за качество, ако съдържанието не представлява цялото общество. Само от този момент нататък може също да се говори за качество. И често отбелязваме, че жените са доста по-слабо представени в сравнение с мъжете в медийното съдържание. Моля да с първия слайд. Бих искала само да ви припомня, че съгласно международният проект за мониторинг на медиите, през 2015 година жените представля... са представлявали едва 24% от хората, които се, в които се виждат или за които се чете в новините, 19% от специалистите, и много по-често се срещат в 38% от случаите, когато споделят личния си опит. По време на пандемията с COVID положението далеч не се е подобрило. Все, все, все още има много малко жени експерти, които си изказват по темата за COVID-19. На получване от е, Обединеното кралство показва, че едва 25% от цитираните а, е, експерти във връзка с пандемията са жени. Така че като че ли журналистите не напускат зоната си за, на комфорта по време на кризата. Въпреки, че има методи за това, с което ще спомена малко по-късно. Работи много и за въпроса за равенството в медиите. Насърчаваме достъпа на жени до ръководни позиции, разра... разработване политики за борба с а, тормоза и насилието. Един основен проблем, пред които са представени жените журналистки в днешно време, е онлайн турмоза, който ги възпрепятства да се изказват свободно в социалните мрежи. А знаете, че когато сте журналист, посетството и в социалните медии е от първостепенно значение. То е като визитна картичка, възможност да се рекламира дейността ни, но се оказва, че много жени журналисти, които са жертви на тормоз, решават да напуснат социалните медии, което е проблем по отношение на, на достъпа до формация. Работим също така за разработване на най-добри практики, както в областта на, журналист, на журнализма, така и в областта на останалите области работим в сътрудничество с медийните предприятия, за да установим най-добрите практики за качествен обмен помежду ни и целият този диалог е много положителен и го насърчаваме във всяко едно отношение. Моля за следващият екран. На него виждате резултати от едно проучване, което беше проведено тази година от Международната асоциация на журналистите. Всъщност бяха проведени две проучвания за въздействието на COVID-19 над журналистите. Виждате първото проучване от месец април тази година. Виждате резултатите на екрана. И това проучване покажа, че всъщност това проучване се взели участие над 1000 журналисти и а, може да се каже, че жените журналисти са засегнати почти по еднакъв начин като мъжете в повечето области, с едно изключение, което много ни, впеч... ни впечатли, става въпроса за равнището на стрес. Оказа се, че жените журналисти са пострадали много повече от, а, прекален... от страха и ам, стресът, което доведе и до второто проучване, проведено през юли 2020 година. Целта беше да видим кои са първопричините за този стрес сред жените журналисти. И се оказва, че те преди всичко са свързани с, но, с принудата да жонглират с многобройни задачи, да работят от вкъщи, да се занимават с домакинството и с семейството. Т.е. връщаме се към по-традиционни задължения на жените, но за съжаление именно те са засилили стреса за жените журналисти. Така, например, не се забелязва значително засилване на онлайн турмоз, въпреки че си мислихме, че ще има такава тенденция. но съгласно отговорите на тази анкета няма такава тенденция. Моля следващият диапозитив. Също така отбелязахме засилване на неравенството между мъжете и жените през периода на пандемията от COVID. И тук се връщам на нещо, което казах преди малко, особено по отношение на осъвместяването на личният и професионален живот, тъй като 72% от жените журналистки отбелязват а, тази, това неравенство, което ни накара да се замислим малко повече за надомната работа, как може тя по-добре да бъде регламентирана, как да се гарантира задължението за почивки, тъй като всъщност всъщност редакцията се премества в дома на журналистите, което разбира се има последици за информацията, тъй като журналистите вече не се, не се не работят на място от редакцията, но бихме искали домната работа да бъде в по-добра, по-голяма степен регламентирана и профсъюзите на журналистите да вземат участие в дискусии, които се водят на национално равнище, за да обяснят достатъчно добре същността на професията и какво значи да се работи от е, дома, когато трябва да се отразява реално събития, които се, смен... които се променят буквално ежеминутно. Това беше съвсем накратко представянето на нашето проучване. Готова съм да отговоря на въпросите ви. Е, Много ви благодаря. Следващият ни оратор е госпожа Гребова. Разполагате с 4 минути време за изказване. Please press the speak button. Моля, натиснете бутона speak. Sorry. Good afternoon uh, from Strasbourg. Добър ден от Страсбург. Радвам се, че имам възможността да ви представя работата в областта на медиите на отдела за равенство между половете. Ние работим от известно време. Тази година изготвихме нов доклад, който разглежда действията, които са предприяти от различните заинтересовани страни на базата на препоръката за равенството между половете и медиите, който е основополагащ документ, който сме приели в тази област. Констатираме, че има слаб напредък в това отношение, както по отношение на присъствието на жените в медиите, както и присъствието им в всички медии, това е още по-слабо, отколкото представителството на жените в парламентите и в Европейския парламент също. Това отразява влиянието на жените в вземането на решения. Има сериозни проблеми, свързани с равенството между половете и позицията на жените в тази професия ние в съвета не работим също по безопасността на журналистите, борба срещу онлайн насилието и прочие. Имаме брошура, която ви показах току-що, свързана с равенството между половете и в медиите, също регулиращите органи, саморегулиращите се когато разглеждаме законодателството, забелязваме, е, че държавите членки са доста предпазливи в е, приемането на разпоредби в е, правото, свързани с равенството между половете в медиите. Има повече дейност от гледна точка на вземането на решения, политически решения, например борба срещу насилието спрямо жени и други. Когато става дума за саморегулиращите се органи, регулаторите, от отговорите, които получаваме, установяваме, че малко са регулиращите или саморегулиращите се органи, които предприемат активни действия в тази област. Положително е, че, че има сравнително малко жалби, които са подадени във връзка с равенството между половете в тази област. Това е по отношение на законодателството. Също разочароващо е, е и ангажимента от регулиращите и саморегулиращите се органи, защото те са сравнително неактивни в тази област. Много важно е също, че има слабо развитие, що се отнася до подобряване в равенството между половете в новинарските редакции. Много важно е да има по-силна перспектива за равенство на половете в медийната политика, да се насърчат медийните организации и регулиращите и саморегулиращите се органи да обърнат внимание на тази сфера и да направят повече, за да подобрят участието на жените в тази професия, както е, и отразяването на тяхната дейност в новините. Миналата година приехме препоръка за борба срещу сексизма. Тази препоръка предвижда сериозни мерки за борба срещу сексизма в медиите. Ние водим също и кампания, която водим в тази област и се надяваме, че тези политики ще доведат до подобряване на ситуацията в медиите, като се има предвид важната роля, която медиите играят в промяна на нагласите, в определене на поведението на населението. Благодаря ви много. Много ви благодаря, госпожо Гребовал. Така настъпвам, пристъпваме към размяната на мнение. Давам думата на госпожа Шойдрова за две минути. Hello everybody, can you hear me? Добър ден на всички. Надявам се, че ме чувате. Благодаря за изявленията на нашите експерти. Трябва да ви кажа, че много добре си спомням времето на представене на нашия доклад през 2018 година. Вашите изказвания ме накараха да си го припомня. Традиционните и социалните медии имат възлово значение за нашите общества. Те ни дават информация, спомагат за оформянето на мнения, за оформянето на културата. За това участието на жените в изграждането на съдържанието, което предлагат те, а и в ръководните им органи, е извънредно необходимо. Стереотипизирането продължава да бъде правило при определене на съдържанието на медиите, както и вие самите посочихте. Затова съветът на Европа е констатирал, че жените са само една четвърт от ръководителите в медиите. Те не са добре представени в производството на информация, сред собствениците на медии, както и при вземането на решения. Споменах, че Европейският парламент е приел резолюция за равенството на мъжете и жените в медиите. Текстът е много добър. И искам да цитирам тази наша препоръка. Трябва да създадем възможност за обмен на най-добра практика, например експерталия от Белгия или наградите, които се раздават за участие в медиите на жените в Чехия. Трябва да се създаде среда, в която всичко в медиите е балансирано. Жените са майки и за това тяхното виждане трябва да бъде представено в общественото пространство. Когато се говори за тях, те също трябва да присъстват. И когато са постигнали успехи, трябва да им се даде възможност да блеснат. Например, на последните три издания на наградата Lux Films, две трети от филмите имаха жени режисьори. Председателката моля да приключвате. И това бе защото филмите бяха прекрасни, а не защото сме искали да изберем филми с режисьори и жени. Бих желала да чуя вашето мнение за съчетаването на личния и семейния живот. Какво очаквате да бъде подобрено? Какво следва да бъде подобрено там? Благодаря. Благодаря от името си демократи думата има Фред Матич. please press the speak button. Моля, натиснете бутона speak. А? Now you... Моля колегата Фред Матич да натисне копчето за микрофона. Сега ме чувате, нали? Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на нашите специалисти за направените изказвания. И разбира се, да изразя благодарността си за това, че сте подбрали за обсъждане тази тема. Тя има значение не само в контекста на общите усилия за постигане на равенство на половете, но и въплащава основните ни ценности – свобода и разнообразие. За съжаление, когато говорим за равенство на половете в медийния сектор, голяма част от тези ценности са недобре застъпени. Искам да ви припомня част от проблемите, на които се натъкват жените в сферата на медиите. Има огромна разлика в заплащането, така наречения стъклен таван, продължава насилието, обосновано с пола, посегателства над жените, включително репортерите, те не са добре представени сред ръководния персонал, всички видове медии, жените са по-скоро невидими. Стереотипизира се медийното съдържание – Докато се подготвях за участие в дискусията, в моята собствена страна се разбра, че миналата седмица една журналистка е била нападната, докато си е вършила работата. Това е ежедневие за много жени журналисти. Те биват тормозени, докато са на работа, а тази работа има критично важно значение за обществото ни. Това са само някои от проблемите, е, на които се натъкваме в отрасъла. По-обезпокоително е, че медиите са огледал на обществото и за това трябва и там да има равенство на половете като основно право. Но за съжаление сме далеч от такова състояние. Дължни сме да осигурим промяна чрез необходимите канали, да изградим такива канали, за да преодолеем ширещото се неравенство в медийната сфера. Благодаря ви. Благодаря, господин Матич. Думата има Моника Семедов от Риню. So, jetzt bin ich permitted. Uh, vielen Dank. Um, so, um, before this mandate, I was. Uh преди този мандат. Благодаря ви. Преди да започна работата си в този мандат, бях журналист, тъй че проблематиката ми е много близка. За жените все още е трудно да постигнат успех в професионалния свят, особено в медиите. Все още жените печелят по-малко, отколкото мъжете. А равно заплащане за равен труд трябва да е правило. На второ място жените трябва да правят избор – между семейството и кариерата, а не трябва да правят такъв избор. Много години съм работила е, в тази област и смятам, че ние като отговорна комисия трябва да се заемем е, с проблемите тук. Нуждаем се от гъвкаво работно време, запазване на работното място след майчинство, гъвкаво работно време, възможности за е, постъпване на работа, независимо дали сте майка или сте друг партньор. Видяхме през времето на пандемията, че работата от разстояние също е възможна, включително и в медиите. Жените са половината от населението на света, но все още не са достатъчно представени на длъжности, където се вземат решения в управителните органи, дори когато имат образование, дипломи и умения, за да заемат длъжността. В заключение, Медийният сектор бе много тежко засегнат от пандемията. Жените трябва да се радват на равни шансове, тъй като ние се нуждаем от това всеки да може да оцелее в тази криза. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, госпожо Семедо. Няма изказващ се от името на ИДЕ, така че на думата на зелените на Никос Нинас. Thank you very much. Uh, Благодаря, госпожа председател. Ако погледнем състоянието с равенството между половете в медиите, трябва да кажем, че много от нещата, които днес се които днес представят обществото в настоящия момент и в бъдеще, зависят от това. Жените са 50% от обществото, за това е много важно жените да имат същото време, за да пишат статии или да се явяват на екрана. За нас като мъже също е, е важно да се вслушаме в това, което те казват или пишат и да гарантираме, че обществото ще има достъп до тях. Също трябва да гарантираме участието на жените в изготвянето на сценарии, в филмовата продукция. 50% поне от тези филми трябва да са продукция на жените. Така ще допринесем за постигането на баланса между половете. Ja. Als nächstes für die От ЕКР думата има Даце Милбарде. Заповядайте. Uh, thank you, chair. Благодаря. Искам да се спра на мониторът на медийния плурализъм в 2020 година, където отново се констатира, че няма равнопоставеност между половете на управленски позиции в този сектор. Освен това, има висока риск от онлайн тормоз срещу жени журналисти, което оказва отрицателен ефект върху свободата на изразяване друга констатация от този мониторинг на медийния плутерализъм е свързан с економическите предизвикателства пред медийния сектор в цяла Европа. Това включва също и равенството между половете. Особено внимание се обръща на факта, че нито една от страните не съобщава за нисък риск. Повече от половината жени журналисти заради пандемията с COVID-19 сега са изправени пред определена неравнопоставеност съгласно на отдавна проведено проучване. Също участието им в цифровизацията, цифровия преход може да доведе до допълнително нарастване на неравенството между половете. Що се отнася до редакторската независимост, какво можем да направим, за да подкрепим жените журналисти, за да можем да гарантираме по-независима журналистика как можем да разпространим най-добрите практики в държавите членки. И последният ми въпрос как можем да накараме повече регулаторни органи, медийни организации да се съобразяват с равенството между половете. Благодаря ви. От името на ГУЕ думата има Алексис Георголис. Благодаря ви много. Много важно е да се подчертаят предизвикателствата пред жените в медиите. Първоначално медиите бяха територия запазена за мъжете, но ние се нуждаем и участие на жените в този сектор. Трябва да имат равно заплащане, трябва да не се допуска дискриминация, също и прояви на насилие срещу жените трябва да се гарантира свободата на е, изразяване, трябва да има механизми за мониторинг, както и оценка на постигнатия напредък в тази област. Е, директивата за аудиовизуалните медии и стратегията за равнопоставеността на половете в този сектор са важна стъпка, но ни остава още да извървим дълъг път. Е, ролята на медиите е да насърчава равенството и това е свързано не само с кариерно развитие или заплащане, а и с ролеви модели. Освен това, като насърчаваме равенството между половете, не искаме да кажем, че мъжете ще бъдат застрашени от жените. Това, което може да прави един мъж, трябва да може да го прави една жена при същите условия. Трябва да гледаме на качеството не като битка между половете, а като територия на сътрудничество. Също постигането на равенство не само в медийния сектор, във всички останали сектори е въпрос свързан с възпитанието, с културата. И все пак всички сме хора, и а, трябва да се подкрепяме. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Георгулис. Отново давам думата на двете ни експертки да отговорят на зададените въпроси в рамките на 5 минути. Започваме с госпожа Мориниер. Merci. Благодаря ви. Благодаря ви, че повдигнахте всички тези въпроси. Многобройни са. Надявам се да мога да ви дам поне наченък на отговор. По отношение на съдържанието на информация, която се представя, тя в голяма степен се дължи на, на избора на редакциите. Не винаги можем да обвиняваме за това журналистите. Има и финансови, и други редакционни съображения, поради които се предпочита дадена тема пред друга или темата се, се разглежда по такъв начин, че да има повече е, кликове в интернета. Така че темата е много сложна. Има вече решения в различни държави, които дават добри резултати, като например създаване на експертни бази данни. Има подобни начинания в различни държави и членки и те особено добре функционират, когато журналистите участват в създаването на тези бази данни. В Белгия, например, Асоциацията на професионалните журналисти на Белгия създадоха такава база данни и в този случай Интересното е, че специалистите, които са, които са включени в тази база данни, могат да получат журналистическо обучение от страна на РТБФ. Белгийската обществена телевизия и по този начин се изгражда сътрудничество между два важни участника в медийната среди и справи всичко възможно, за да може да се даде повече гласност и да се засили мястото на експертите в представената информация, което за мен е много интересно, както идеята, че може да се предоставят обучения на експертите при изказването ми в медиите. Често жените експерти не не искат или не желаят да се изказват в медиите. Мисля, че в различните политици това вероятно не е, случат не е такъв, тъй като те просто нямат избор, но, в друг, но за специалистите в други области има подобно нежелание сръчените да се изказват в медиите и може би обученията, които се предоставят, могат да им помогнат в това отношение. Е, трябва да се работи също така за изграждане на мрежи между жените журналисти и, е, и проф, специализирани профсъюзи. Във Франция, например, е, имаме добър опит с една организация, която работи по-конкретно за равенството на заплащането в сътрудничество с профсъюзите. Има и друг въпрос, свързан с прозрачността на заплащането. Такава момента липсва в сектора. Много често заплатите се договарят в всеки отделен специфичен случай, често след работно време и по неофициален начин и в, този случай обикновено жените са губещи. Също така и възможността да се, обърнем, да се обърнат засегнатите към съда в случай на сериозна неравнопоставеност на заплащането. И тук конкретно си мисля за журналистката Фани Ахмед в Обединеното кралство, журналистка в BBC, която е, печелеше 6 пъти по-малко от журналистът мъж, с който работеше и съда обяви, че тя има право и BBC е карикатурен пример за огромно равенство между е пример за, за медия, в която имаше огромно неравенство на заплащането и се постига значителен напредък. В рамките на Европейския съюз можем да нас, насръчим прилагането на конвенция 190 на МОД, в която осъжда тормозът на работното място, включително и онлайн тормоза. Тази конвенция е много важна и се обръщам с молба към членовете на Европейския парламент да работят за насърчаване на прилагането й дали трябва да има квоти за информацията за сягаща жени. Не смятам, че това е добра идея, защото се, това е нарушаване на свободата на изказ, но има възможност за положителни действия за насърчаване на равенството в информацията чрез субсидиране на проекти, например, учредяване на награди и други подобни мерки. най-добрите практики за защита на жените журналисти. Исках от, отново да се върна на съдебните процеси. В момента в Белгия тече интересно съдебно производство за разкриване на случаите на онлайн турмоз над жени журналисти в Белгия. Проблемът е много сериозен и изобщо в проблемата с насилието сред журналисти все още се смята за част от работата. Смята се, че и онлайн турмоз е част от работата, но това не е вярно. Изобщо не е вярно и редакциите би следвало да поемат своята отговорност, както и колегите. Прекалено често чуваме е, истории за жени журналисти, които са жертва на онлайн тормоз и а, които не, получих, не получиха никаква подкрепа от редакциите, за които работят, като например случаят с Лиг де Лоу в а, Франция, на който се нахажатва много а, жени и който беше много показателен. Извинете, малко не от отреденото ми време, но темата е много важна и много интересна. Благодаря ви сега отново думата на госпожа Гребовал отново за 4 минути. Благодаря ви. Няма да повтарям всичко казано от колегата до момента за мястото на жените в професията. Действително няма лесно решение. В много случаи, когато разглеждаме въпроса за равенството между половете, трябва да се действа на различни равнища. Едно, едно възможно равнище на действие, разбира се, е законодателното, като, например, сексистският език на омразата не винаги се смята за престъпление в националното законодателство и включването му ще бъде важна стъпка напред, включително и за жените журналисти. Трябва също така да насърчаваме и да предвиждаме финансиране за интересни проекти в медийният отрасъл, както и сътрудничество с самите медии. Въпросът за възможните обучения и овластяването на жените също е много важно, както за журналистите, така и в образователните институции, които подготвят журналисти. В доклада си установихме, че някои държави използват принципа на лицензиране, за да насърчат медиите, да насърчават равенството на половете по различни начини. Беше ми зададен и конкретен въпрос за творческият област и аудиовизуалните медии. Бих искала да кажа няколко думи за политиката за аудиовизуал... аудиовизуалната политика на, Евро... на съвета на Европа. Разполагаме с аудиовизуален фонд, Юри Маеш и в рамките на него работим много за равенството на половете, за да се увеличи броят на филмите с режисьори, жени при получаването на средства. Започва да се взима предвид полът на режисьорите при отпускане на финансирането, като за целта почервихме добър опит от редица държави членки, в които се използва полът като критерий за отпускане на средства за финансиране на проекти в областта на аудиовизуалната сфера. Така че е важно да сме добре запознати с проблема и да сме е, в състояние да погледнем на всеки един проект и през призмата на равенството на половете. И това, между другото, дава добри резултати. Така че не винаги е, имаме нужда от система на квоти като такава, но да се добавят е, изисквания, свързани с равенството на половете, било то за финансирането или при лицензираното. И често това може да се окаже много добър начин за подобряване на статуквото. Редица от вас споменаха усъвместяването на личният и професионален живот. Разбира се, това си остава проблем както в медиите, така и за равенството на половете като цяло. И тук става дума за законодателството по отношение на полагането на грижи, на заплащането и прозрачността при определяне на възнаграждението, но също така тук влизат в се, се, трябва да се вземе проти ролята на предразсъдъците и стереотипите и ролите на мъжете и жените, като те започват още в ранното детство и се изграждат представите за това какво може и какво би трябвало да прави една жена в общественото, в общественото пространство и в семейна среда. Така че се опитваме да работим, за да може всеки един да установи поведението, което, за което не винаги си даваме сметка, но което всъщност е сексизъм, което може да доведе до цялостна атмосфера на насилие. В областта на медиите, например, не е много лесно да насърчаваме жени да навлязат в тази професия, ако като цяло атмосферата в редакцията, онлайн или в по отношение на публиката е много агресивна. Така че трябва да се опитаме да се преборим с поведението, на което всички сме жертви и които се прилага и което се забелязва във всички области, за да помогна на жените да имат достъп до позициите, на които се взимат решения, както в медиите, така и в а, други области. И смятам, че стереотипите играят своята важна роля и тук. Благодаря ви. Много ви благодаря. И в заключение на първата част от нашето изслушване ще дам думата на госпожа Калуковска от Европейската комисия. Hello, can you hear me? Добър ден, чувате ли ме? Добър ден на всички. Голяма част от въпросите, които бяха споменати, Госпожо Карлуковска, моля да активирате и камерата си, тъй като е трудно да се превежда. I'm going to refresh your page to see if it's possible to fix the problem. Ще се опитаме да решим проблема. Виждате ли ме? Да, това, което казах, вече редица проблеми, повдигнати от изказалите се и от експертите, са до някъде засегнати в директивата за аудиовизуалните медийни услуги, която бе предмет на преработка преди две години. Тази преработка бе необходима, за да се отразят промените в потреблението на аудиовизуални услуги, очевидното преместване към ползване на съдържание в интернет и други подобни форми на услуги. Преработената директива предвижда по-висока степен на защита срещу словата на омраза – Не искам да навлизам в прекалено много юридически подробности, но тази директива е в съответствие с рамковото решение за борба с някои форми на расизъм и ксенофобия чрез средствата на наказателното право. Това е голяма стъпка напред. Добавени са подбудителството към омраза и към насилие, което е много положително. И се определя също какво може да бъде основание на словото на омраза, включително полова принадлежност, възраст, сексуална ориентация. Сега вече, след преработката на директивата, платформите за видео споделяне имат задължение да включват в своите условия за предлагане на услугите забрана за споделяне на съдържание, което изразява омраза. Това се използва като начин за борба с незаконно съдържание, особено съдържание, което склонява към тероризъм и други престъпни деяния. Какво друго да ви кажа, също важен момент, който е свързан с типизирането на жените и начина по който се обрисуват те в аудиовизуалните медии, е това, че в новия вариант на директивата има разпоредба, според която рекламите не трябва по никакъв начин да утвърждават дискриминация основана на расова, полова принадлежност, националност, религиозни убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. И този стандарт въжи както за средата извън интернет, така и за средата в интернет – Въжи и за платформите за видеосподеляне, когато те се използват от трети лица рекламодатели или когато самите те извършват реклама. Платформите са длъжни в условията, при които работят, да включат това изискване, за да ограничат онези, които ги ползват и да ги принудят да спазват забраната за дискриминация и то във връзка с всяко съдържание, което качват на платформите. Припомням ви, че времето ви изтече още преди минути и половина. Please press the speak button to finalize uh, your... Моля да натиснете копчето на микрофона, за да довършите изказването си. Благодаря ви, госпожо председател. Почти бях приключила. Но последното, което искам да кажа, е свързано с зачитането на правата на лицата с увреждания. Не трябва да мислим само за равенството на половете. Но понеже вие говорите конкретно за равенството на половете, мога и да си спестя тази последна бележка. Благодаря и за това уточнение за разпоредбите в рамките на директивата за аудиовизуалните медийни услуги. така си до втората част на днешното ни изслушване, а именно равенството на половете в областта на науката, технологиите, изкуството, математиката и цифротехнологии. Прекалено често все още момичетата няма достатъчен достъп до точни науки, математика при процес на обучението си, което ограничава тяхната възможност да навлязат в тези области в професионалния си живот. Иронично е, че момичета се справят също толкова добре в, в математиката като момчетата, но въпреки това жените представляват само 28% от работната ръка в тези области, а има много повече мъже студенти в областта на технологиите и математиката, отколкото жени. Освен това има доказателства, че има и, и, и е, ясна взаимовръзка между по-високото равнище на разнообразие в работната ръка и по-добрите постижения. Едно, като това върши за всички сектори и за навсякъде из Европейския съюз. Освен това, напоследък се става ясно от дискусия в областта на технологичните предприятия, че в специфично по отношение на е, жените има реални загуби за предприятията, в които няма достатъчно приобщаване и достатъчно разнообразие ще втората част на изслушването ще бъде сконтролирана също както първата част. Поканили сме госпожа Дита Фоманкова, която представлява чешката непосредствена организация Чекитас, която се занимава с IT и цифрови умения за жени и момичета, както и госпожа Никита Шаналах госпожо Форманкова. Отново повтаряме колко е важно за момичетата да се занимават повече с информационно-комуникационни технологии и обучение в това отношение. Вие занимавате именно с това. Помагате на момичета и на жени да преодолят страха си и да се да открият и къде технологиите и всички с нетърпение чакаме да чуем вашият опит. Имате думата за 4 минути. Please press the speak. Моля, натиснете бутонът с микрофона. We cannot hear you. Uh, but... Не ви чуваме. Mrs. Uh, Formankova, it's face a problem. We are going to call her. Uh, würde ich vielleicht sagen, dass в такъв случай предлагам да изслушаме първо вторият ни експерт и се надявам междувременно да се разреши технически проблем с госпожа Форманкова. В такъв случай давам думата на госпожа Никита Саналуаха. Сана Hello, thank you very much. Здравейте. Цифрите умения се превръщат все повече в основни умения, които са наложителни, ако искате да се намерите работа. Младите хора а, често а, се считат, че имат предимство в това отношение, тъй като им се отдават а, цифровите умения. Само 14% обаче считат, че имат нужните умения за цифровата економика. В днешният пандемия тези умения стават още по-важни, защото в резултат на COVID-19 бяха затворени училищата и обучението премина онлайн. Младите жени, момичетата, в този контекст, може би, няма да се справят толкова добре. Младите жени съобщават, че са освоявали знания с повече трудности поради тези условия на учене след националните карантини, които бяха наложени през пролета. Необходимо е да има също специфични програми, които са финансирани за, за да се гарантира приобщаващо образование, което да е пригодно за настоящият момент. Младите хора трябва да освоят необходимите знания, да имат достъп до компютри, до интернет в обучителната среда. Това е изключително важно, за да се намали цифровия разлом. Необходимо е да се подкрепят младите жени да имат достъп до професионално обучение или до стажове, за да придобият умения на практика. Важно е също да се направи оценка на ефикасността на тези мерки, като се следи за участието на базата на обективни критерии. Цифровите умения са необходими не само за работата на хората, но и за достъп до най-различни услуги в обществото. Затова е необходимо да се подкрепи освояването на тези умения. Трябва да има прогресивна програма за освояване на умения, да се създават условия за учене през целия живот. Освен това, трябва да се въведат програми в образователната система, които се борят срещу стереотипите и дискриминацията, базирана на пола, защото в някои случаи това обесърчава младите момичета да се заемат с точни науки. И така те могат да не се възползват от възможностите, които се създават от цифровата среда. Това го чуваме от самите тях. Като се учат младите поколения да разрушат тези стереотипи, ние ще създадем по-приобщаващи по отношение на пола работни среди. Също ще се насърчат и младите мъже да участват в сектори, където има преобладаващо участие на жедите в момента, например в сектора на полагането на грижи. Ние знаем, че сегашните и бъдещи работни места, както и предизвикателствата пред обществото, показват колко важни са уменият, свързани с творчеството, иновативното мислене, Трябва да се наблегне на тези умения също. Но това не трябва да става за сметка на инвестициите в други области, които също са важни за обществото ни. Благодаря ви. Много ви благодаря чудесно беше накрая да споменете отново А от акронима STEM, т.е. изкуствата, защото смятам, че това беше съвсем уместно. Те наистина са много важни. Надявам се да сме разрешили технически проблеми и да може да дадем думата на госпожа Фолманкова. Good evening from my side once again. Sorry for the Добър ден и от мен. Извинявам се, че в началото не можах да се включа. Надявам се, проблемът вече е отстранен. От името на чешката организация Чекитас, още веднъж ви благодаря за тази невероятна възможност да поговорим за темата за недостатъчното представяне на жените в математическите и точните науки. Нашата организация стимулира момичетата и жените да учат в тези области и по-нататък да работят в областта на математиката и компютърните науки. Така се надяваме, че ще можем да привлечем нови таланти към професиите на бъдещето, ще укрепим нашата конкурентоспособност в техническата област. През 2014 година имаше една много простичка идея техниката да се доближи до момичетата, а момичетата до техниката, чрез различни семинари, работни срещи. Тази идея намери много добър прием в техническите среди. Бяха създадени различни образователни концепции, тъй като Момичетата са една от най-големите общности, които са включени в различни форми на неформално обучение. Ние сега, например, от е, тогава до сега сме обучили над 15 000 момичета. Моля да покажете следващия диапозитив. Макинзи и ние през 2019 година правихме проучвания, които показват, е, че е, момичетата губят интерес към техническите науки е, някъде около 15 годишна възраст, т.е. горните класове на училището. И възвръщат този си интерес, ако имат перспектива да работят нещо от тези професии. Изследванията на Макинзи и Гартнер с по-нови данни показват, че жените, например, тази година са много по-изложени на неблагоприятното отражение на кризата с COVID-19. Защото тази криза доведе до много по-голямо бреме върху техните плещи за полагане на грижи, без да бъдат заплащани тези грижи. половината от жените, които са работили в някаква техническа сфера, никога не се връщат към предишната си работа, след като излязат в отпуск по майчинство. Това пак според същите дени. Това е графика, която показва резултатите от изследване от 2017 година. Разкрива се какви са причините за да нямате интерес жените към техническите професии, е, тук е, можем е, да мислим за мерки на ниво общество, училище, връзници и семейство, както и на ниво обучаеми хора, които участват в някаква форма на обучение. В обществото много важна роля играят медиите и представенето на възможностите на жените в техническата сфера чрез медиите на ниво училище. Обучаваме учители на ниво семейство. Се стремим също да инфилтрираме примери. На ниво обучение се стараем да представяме значението на техническите професии във всички форми на обучение. Ето следващия слайд. Това е са различните фази на учебния процес и начините за повлияване на интересите на момичетата към техническите науки. Е, показва се как в гимназията те наистина губят интерес към този тип науки и чак когато е, стигнат до последните класове или е, предстои да преминат към висше образование, до някъде възвръщат интереса си. Още един диапозитив ще видите за мерките, които могат да се предприемат по отношение на жените в техническите области. Това са изводи, включително от работата ни в организацията Чекитас. За малките момичета и по-младите момичета е добре да се направи среда, в която обучението в технически науки се стимулира чрез примери от света, чрез възможност за предприемачество, чрез ролеви модели. Трябва да се моделират ролите, на които са свидетели момичетата и чрез тези роли те да си създават представа за компютърната работа. За тази цел ни е необходимо съдействието и на учителите и родителите, които да бъдат обучени. За пълнолетните жени е добре да се създаде безопасна и гъвкава среда, в която да се обучават. Тук също ролевите модели имат значение. Трябва да се създават общности, които подкрепят стремежа на жените към работа в техническите сфери. На ниво предприятие въпросът не е само да накараме жените да започнат да работят някаква техническа професия, а и да гарантираме оставането им в тази професия. Това може да се постигне чрез създаване на трудова среда, която е гъвкава, справедлива и благосклонна към жените, както и да се подпомага образованието на момичетата и възможностите на жените да променят кариерното си развитие. Е, по отношение на мерките в контекста на кризата с COVID-19, е, жените, които полагат е, грижа за деца, за възрастни хора, бяха много претоварени и те имат нужда от специално подпомагане, за да могат да разширят цифровите си умения. Благодаря за това, че ме изслушахте. Готова съм да отговоря на въпросите ви. Благодаря ви. Така достигаме до етапът на размяна на въпроси и отговори. Започваме с НП и Изабел Бенджумея. Бенджумея за две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на двамата докладчици за участието им в това заседание на Комисията по културата на Европейския парламент. Вие имате личен опит аз искам да споделя своя. Моят дядо е инженер. Двамата ми дядовци бяха инженери. Моята баща и брат ми също са инженери. Но никой от внуците, които са 6 на брой, не искат да се занимават с инженерство. Това, което искам да кажа с това, е, че не можем да форсираме нещата, не можем да налагаме какво да учат децата от а, а, тези а, петима а, внуци. А, имаме всякакви представители на различни професии, но не и инженери. Трябва децата, младите хора да имат пълната свобода, когато пораснат, да вземат сами решения какво искат да правят. Затова не споделям идеята, че само защото някой е жена, трябва да избира определена професия. Ние трябва да вземем отговорно решение и да дадем възможност на децата в Европа, както на момчетата, така и момичетата, да им дадем равни възможности. Благодаря ви. Думата има малко Роса Yeah. Buenas tardes. A pesar de que actualmente hay más niñas escolarizadas que antes, estas se encuentran particularmente... Така има повече а, момичета в тези а, дисциплини, но все още не са достатъчни. И, и има данни от ЮНЕСКО в този смисъл. Но тези професии, включени в а, абревиатурата NTIM, трябва да могат да се освояват и от двата пола. Жените обаче трябва сами свободно да избират своята кариера, но доста често те не се насочват към технически кариери. Те трябва да разбират какво означават тези професии, включени в НТИМ. Трябва да бъдат насърчавани. Има много малко също професори в техническите училища, и политехническите университети в Испания, които са жени. Въпросът ми е какви конкретни действия според вас могат да се предприемат от Европейския съюз, за да се променят нещата? Благодаря, господин Рос Семпер. Думата има Радка Максова. Uh, hello everybody. Здравейте, уважаеми колеги. Най-напред искам да кажа благодаря на нашите гости за отличните им изказвания. Въпреки, че сме постигнали значителен напредък, жените сега имат по-широко присъствие в тези сектори. Това не е достатъчно. в областта на инженерството, в химията и прочие, почти всички места са заети от мъже. Разделението се вижда ясно. Сега, по време на корона кризата, стана ясно, че е необходимо да има екологичен и цифров преход. Много жени обаче за сега по различни съображения странят от доминирани от мъжете сектори. Но жените са също толкова квалифицирани да работят в IT сектора, в науката, технологиите, инженерството. Ние трябва да образоваме учителите как да се борят срещу джендър стереотипите. Имам няколко въпроса. Кой ще бъде най-добрият начин да се обучат учителите да не допускат появата на стереотипи? по какъв начин можем да помогнем, за да могат инициативите да бъдат реализирани на практика. Благодаря ви. От името на зелените думата има Селима Янду. Мерси. Благодаря ви. Добър ден и благодаря на всички изказали се до момента. Струва ми се, че като цяло пандемията от COVID-19 показа колко е крехко равнопоставеността на мъжете и жените на работното място. При първата криза жените страдат. Има редица социално и културни фактори, които играят роля при образованието и обученията на техни, техническите дисциплини и от най-рандеска възраст жените са изправени пред стереотипи, които влияят на обучението им и влияят на изборът им на кариера. И напълно съм съгласна с този систематичен поглед над жените. Франската асоциация Жени и а, наука смятат, а, че колкото повече се изкача човек в иерархията, толкова по-малко жени а, среща по високите етажи. Имаме нужда от а, транс. А, дисциплинарен подход и да се вземе предвид как се стига в някои случаи до двойна или множествена дискриминация, свързана с факта, че са жени, че са представители на младсинство, че са с миграционен происход и тъй нататък. Как смятате, че може да се разгледат, да се решат тези проблеми от между, между между дисциплинарна гледна точка. И на второ място, какви изводи може да си направим от борбата за равенство между мъжете и жените, за да се гарантира повече достъп и повече видимост и за другите уязвими групи, като представители на младсинствата или на миграционните общности. Благодаря ви. И последна в този тур от изказвания думата има Дат Мелбарде от ЕКАРЕ. Yeah, Благодаря ви, госпожо председател. Европейския съюз е съставен от демократични държави, но въпреки това, колкото и не ни харесва, статистическите данни показват, че в Западна Европа участието на жените в научно-технологичните е, дисциплини с два пъти по-малко, отколкото страни като Тунис или Оман. Всъщност дори и в страните с най-голямо равенство между половете, като в скандинавските държави, жените, които се дипломират от научните и технически дисциплини в университета са една трета. Така че въпросът ми е по каква причина толкова малко жени се записват да следват такива дисциплини и завършват и как може да се обясни фактът, че има по-голям брой жени в тези дисциплини в много недемократични държави. Много по-различно е положението в областта на културата. Няма достатъчно мъже, които се дипломират от, от, в университета от културни дисциплини. Как ви се обяснявате тази тенденция? Дали става дума само за заплащане и стереотипи или има и нещо друго? Благодаря ви. Преди да дам думата на нашите експерти, имам един въпрос към вас. Аз самата съм, съм завършила девическо училище, така че стереотипите въобще не беше тема в нашето училище. имаше а, разделяне на, в някои часове на, мъже, на момичета и момчета. Преди няколко години получих на получване. а, който показва, че момичета се справят по-добре и са по-склонни да се пишат да следват технически дисциплини, ако не са били в конкуренция с момчета в часовете в по-ранните класове. Вярно ли е това? Има ли тук разлика, стереотипите. Разбира се, целта не е на никого да принуждаваме за нещо, а да насърчим интереса и то от възможно най-ранна възраст. Entschuldigung. Извинете. Най-напред давам думата на госпожа Форманкова и след това на госпожа Санаула. За по 4 минути. Well, thank you very much. Много ви благодаря действително бяха зададени много въпроси и невъзможно да им се отговори да се даде отговор на всички им в рамките на 4 минути. Ще започна с въпроса за това как може да подкрепим учителите и да насърчим по-добра атмосфера за учене в училище. Както вече казах в началото, младите момичета се изправени пред предизвикателства, на около 13 годишна възраст и трябва да вземат решения какви предмети да изберат. Много е важно да имат вдъхновяващи учители, които да могат да им служат за модел. За да трябва да има повече жени, които да преподават информатика, математика или други точни науки. полезно също така да се използват повече конкретни примери какво може да се постигне с компютрите, че не става въпрос само за умение, което е полезно, за да стане човек специалист в областта, че всъщност използването на компютрите е умение, което ще е нужно за всяка бъдеща професия, занимаваща се с иновации. Така че това може да е добър подход в часовете по информатика. А в гимназията по-важно е как се преподава предмета и по-важна роля играят взаимоотношенията между самите ученици в часовете. което мога да кажа в подкрепата за учителите. Учителите трябва да бъдат обучени и трябва да се работи също така, за да се повиши осъдимоеността на родителите за това колко е важно да се учи информатика и колко е важно за момичетата да учат информатика в възможно най-неутрално гледна точка на половете среда. Това, е което имах да кажа по темата за подкрепата за учителите. Благодаря ви! Думата има госпожа Санаула. Thank you for... Благодаря за всичките въпроси, които чух. Ще се опитам да се вместя в 4 минути с отговорите си. Задачата няма да е лека. Най-напред искам да подчертая, че наистина не трябва принудително да бъдат пласкани хората към някои области. Ние в Европейския младежки форум сме съгласни с това. В крайна сметка, образованието е човешко право. И трябва да се стремим да намерим начини да помагаме на хората да се осъществяват, да, и наистина да намерят път към пазара на труда, но за това, за което имат талант. За тази целта ни трябва да им даваме информация, а те сами да изберат в коя област биха желали да работят в бъдеще. Също важно е да се помисли за онези напрежения в обществото, които могат да се окажат пречка за навлизането на жените в една или друга техническа област. Много интересно беше това, което чух за младите жени, които проявяват по-голям интерес към техническите дисциплини, когато са в девически училища. Защото жените, които учат такива дисциплини, всъщност не са чак толкова много, когато вече навлязат в професията. известен смисъл стереотипизиране много повече съществува на работното място. И за това подчертах, че наистина равенството на половете трябва да бъде неразделна част от образователния процес. Какво може да направи Европейският съюз? Да, предлага, да предлага възможности за професионално обучение, за стажове, специално насочени към жени. Знаем, че те и в такива програми са по-слабо представени. Специално искам да изтъкна значението на ученето през целия живот. Европейският младежки форум, между другото, се застъпва и за това да се разработи политика заплатен отпуск, през който се осъществява обучение в съответствие с препоръките на Международната организация на труда. Така работниците и служителите ще имат стимул да се записват в курсове без да търпят финансови загуби от това. Мисля, че много важна роля имат неформалните организации, които предлагат обучение, например неправителствените организации – тези, които предлагат неформално обучение, някакси по-добре комуникират, по-добре общуват с младите хора, отколкото формализираните официални организации. И разбира се, ако бихме желали да помогнем на жените по-широко да навлязат в техническите сфери, трябва да започнем от разликата в заплащането. Проблем, който съществува и в тези технически области – това вече е безпоменато. Според нас нещо валидно за младите хора като цяло, независимо дали е, са е, жени, е, дали са с увреждания или са израсли в неравностойна социална среда, имат по-малко компютърни умения – когато са засегнати от такива фактори. И за това е добре всеки път подходът към един човек да е обословен от личната му специфика, а не винаги хората да бъдат възприемани непременно като група. И ще ги да се Много ви благодаря. Смятам, че това беше много интересен дебат и в заключение на втория тур отново ще дам думата на Европейската комисия, този път на госпожа Франческа Панюсин за две минути. Merci beaucoup. Благодаря ви. Надявам се, че чувате добре. Благодаря ви, госпожо председател. Темата, която сте подбрали, е извънредно интересна. И както подчерта госпожа Форманкова, изправени сме пред комплексен проблем. Проблем, който изисква интегрирани решения и съвместни действия от всички заинтересовани и засегнати от него. Комисията е поставила сред своите приоритети равенството на мъжете и жените. И пакета образование прият в края на септември също отразява този проблем за равенството на мъжете и жените в цифровата област, в научното поприще – техническите дисциплини. Да, стои въпросът за цифровото образование, но ние имаме и инициатива за изграждане на европейско образователно пространство поначало. И една от конкретните мерки за преодоляване на недостатъчното участие на жените и момичетата в техническата област, в техническите науки е да се предприемат целенасочени действия. Като равенството се отстоява на всички фронтове. Работата с преподавателите е едно от направленията на европейското образователно пространство. Там също трябва да се следи за равенство – Тоест, необходимо е да мислим хоризонтално. В програмата за образование в цифровата сфера съществуват мерки за равенството, когато се предлага цифрово и инф... информационно образование. Равенството трябва да бъде наша водеща ценност и когато разработваме сферата на изкуствения интелект. Искам специално да обърна внимание, че в сътрудничество с информационния сектор ще активизираме организирането на работни срещи и семинари, специално предназначени за момичета на всички нива. И то в целия спектър наука, математика, технически дисциплини – Комисията ще подпомогне възприемането на нови програми за висше образование, на нови учебни планове, които да бъдат по-привлекателни за момичетата, когато говорим за технически дисциплини. И тук отново подходът ни е хоризонтален. По темата може да се говори много. Зная, че вашето време е преброено, времето, което аз имам на разположение е също. Благодаря за вниманието ви и за това, че ме изслушахте. Благодаря ви. Мисля, че това беше един интересен дебат, който се вписва в седмица посветена на равенството на между мъжете и жените. Благодаря на всички участници в дебата, в частност на експертите ни. така стигаме до последната точка от дневния ред за днес, а именно откриването на гласуването. В началото на заседанието вече установихме, че разполагаме с нужният кворум. Ще гласуваме два доклада и две становища на Комисията култура. Става въпрос за проекто докладът Действие на Европейски съюз, Европейски столици на културата за годините 2020-2033 година и свързаното с него въпроса за искане за между... започване на междуинституционални преговори. На второ място проекта, проекта доклада за постигане на ефективни дългосрочни резултати от политиката във връзка с Европейската година на културното наследство. Трето, гласуваме проекто становището, посветено на разработването на стратегия на Европейския съюз за устойчив туризъм проекто становище за силна социална Европа в справедливи промени, проекто резолюция, проекто становище за качествените стажове в Европейския съюз и не на последно място, проекто становище за равенството на, между, на жените и мъжете в рамките на образованието и професионалното развитие в областта на науки, технологията, инженерството и математика, което много добре се вписва в рамките на днешния дебат. Моля ви да се придържате към правилната гласува. Още в петък сте получили бюлетината за гласуване. Няма да повтарям правилата. Знаете как се гласува за, против или въздържал се. Още веднъж е много важно да напишете името си с печатни букви, да подпишете, да снимате или сканирате документи, да го изпратите. Моля ви да се придържате към определените технически изисквания за формата на снимката и т.н. Имейл адреса, на който трябва да изпратите попълната бюлетина, също ви е добре познат. Моля ви отново да получите инструкциите в имейл, с който бяха на бюлетината. Припомням ви също така, че електронните подписи не се приемат. Приема се само подписан с мастило или подписан с специфичния софтуер за подписване е, с, с върху тактилен екран. Можете да изпратите бюлетината, в който гласуването бъде официално открито. Ще получите след това потвърждение за гласуването и ако не получите такова, моля ви незабавно да се свържете с секретарията. След преброяването на гласовете, ще получите още един имейл адрес, с който ще бъдете осведомени, че гласа ви официално е бил преборен. Моля ви да изпращате бюлетините само от официалните ви имейл адреси от Европейския парламент и да, се уверите, че името ви е точно четливо написано и освен това ви припомням, че ще се смятат за валидни само бюлетини, които се, са изпратени преди 19 часа и 45 минути. Ако имате някакъв технически проблеми с освободени от това секретарията, разполагате с още 30 минути за да разрешите проблемата, е коректно попълнени бюлетини, които не са поправени в рамките на тези допълнителни 30 минути, поставени от секретарята и ако не сте се свързали за да с секретарят за описите какъв е проблема ви, при това положение бюлетината ще се смята за невалидна. С това откривам гласуването. Може да гласувате до 19 часа и 45 минути и по точка разни. Мога да ви съобщя, че следващото ни заседание ще се проведе на 19 ноември, след което на 2 и на 3 декември в Брюксел. Както вече всички днес научихме, няма да, при, е, да присъстваме физически, а само дистанционно, ако нещо междувременно се промени. Най-сърдечно благодаря на, на продавачите за днешната им работа, както и на секретарите и на техническите служители. Ни благодарим на госпожа председателя, благодаря на всички и приятна вечер.